Ja, guten Morgen. Добро утро на всички. Извинявам се за късното започване. Е, извинявам се на участниците и на преводачите, които чакат да започнат работа. Продължаваме обсъждането. Е, казвам добре е дошъл на генералния секретар на Европейската е, комисия, както и господин Могоруса от Сметната палата, на когото без бавене давам думата, за да ни информира относно е, направените разходи. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми господин генерален секретар на Европейската комисия. Радвам се днес отново да застана пред вас и да ви представя основните резултати от Сметната палата. Става дума за административните разходи на Европейската комисия. През миналата година вече ви представих е, резултатите по пети раздел от е, многогодишната финансова рамка. Грешката, допустимата грешка тук е 0,6%. Е, това е стойност съпоставима с предходните години. И, и твърде и доста ниска в сравнение с заложените от, стойно, от Сметната палата критерии. От, разгледани бяха 151 от, транзакции. Установихме някои слабости при разходите за персонала и семейните надбавки, особено специално за службата за плащания, известна като PMO. Комисията трябва, това е нашата препоръка, да вземе мерки по отношение на кадровата политика за своевременно предоставяне на информация и материали по отношение на всички възнаграждения, семейни плащания и пенсии констатираме, че не са премахнати слабостите от предходните години и препоръчваме да се работи по въпроса. Благодаря за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси. Председателката, сега ще разгледаме и последващия доклад на Комисията за освобождаване от, от, от отговорност, но също и доклада за генералния секретарят, който играе много важна роля е, в целия този процес. Господин Даяно, сега имате думата е, като генерален секретар на комисията. Благодаря, госпожо председател. За с радост заставам отново пред вас като генерален секретар на комисията. Благодаря и на Сметната палата и на господин Могороса за представения годишен доклад. Е, специална благодарност към докладчика господин Целер за съвместната ни работа до сега. Естествено, Естествено, вашата комисия и Сметната палата играят много важна роля за нас. Ние имаме общ интерес, добро управление на бюджета и конкретни резултати за гражданите. По отношение на съответствията, що се отнася до изискванията, грешката а, а, е, намалява от 6,8 4,4%, но това не е достатъчно. Благодарим е, на парламента и сметната палата, че обръщат внимание специално на резултатността. Визирам глава 3 от доклада за Хоризонт 2020. Говорим за добро управление в съответствие с правилата, но и за постигане на целите. На това комисията Юнкер държи много. Ние държим на всички аспекти от изпълнението на бюджета така че комисията да работи самата по-добре за постигане на собствените цели и да използва ефективно наличните ресурси. 2015 година е годината, за която говорим. Нека да кажа няколко думи за постиженията през 2015 година. Това бе трудна година и политически, и управленски. Възникнаха редица кризи, като кризата с бежанците бе основен приоритет, е, но също така руското ембарго за износ на някои селско-стопански продукти, тероризъм, финансова нестабилност и това не са всички наложи се да използвам, да приложим цялата възможна гъвкавост, за да не удовлетворим потребностите. Очевидно бе необходима повече гъвкавост предвид непредвидените ситуации. Затова в текущия отчет за МФР предлагаме по-голяма гъвкавост. 2015 година бе положено началото на ЕФСИ, една сериозна подкрепа за економическото възстановяване на Европа. Едновременно с това инициативата за младежка заетост бе начин да се, да се борим с необичайно високата безработица сред младежите. Но Комисията предложи редица амбициозни планове в дългосрочен план. Например, Европейската програма за миграцията и сигурността за капиталовия пазар, за цифровия пазар и, и още други. Няколко думи за моята роля като генерален секретар. Ние за първи път отчитаме новия метод на работа, новите методи на комисията комисията Йонкер, ориентир, ориентирани към ам, целите на комисията, изграждайки тесни връзки между комисията и а, е, отделите на администрацията за по-добро използване на ресурсите. Генералната Генералният директор играе изключително важна роля, особено в комисията Юн, Юнкер. Ние работим не само за председателя, но и за председателите на Европейската комисия в организирането на брифинги, политически консултации и различни работни екипи за изготвяне на инициативи. Това се добавя към класическите ни задачи за взаимодействие с институциите и добра работа на комисията. Новите отговорности обясняват защо се наложи включване, откриването на още 80 длъжности през 2015 година, за което вече говорихме. Това се доказа в редица области. Например, генералния секретар до днес отговаря за служебната координация на кризата с беженците. Също така играе важна роля при разработване на стратегически инициативи, като единния цифров пазар и енергийния съюз. Изготвен над 70 съобщения и други документи във връзка с приоритетите на комисията Юнкер. Освен това, той ръководи работата за промяната и изпълнението на рамката за по-добро управление и европейския семестър. Също така, между институционалното споразумение споразумение за по-добро законотворчество, специално през 2016 година между трите институции. Така ние работим за по също по регистъра за прозрачност, като комисията предложи за изграждане създаване на задължителен междуинституционален регистр за прозрачност, а, а също така за редица информационни проекти, а сега управлението на резултатите от работата. Направихме много за по-добро управление в комисията. През 2015 година генералният секретар от отговарящи за целия спектър от различни дейности, т.е. планиране, задаване на цели, отчетност. Така се опитахме да подобрим качеството, да намалим броя на целите и параметрите, за да сведем нещата до наистина важни неща. Основното в новата система е многогодишният е, стратегически план, разработен от всеки генерален директор. Разработване на цели и показатели за всяка година. И така за периода 2016-2020 година всички генерални дирекции имат свои планове. От правна точка за това не чуваме ораторката. Uh Казвате, че говоря бързичко, мислех, че говоря бавно. Ще се опитам да се коригирам. Отправна точка за тези планове са 10 политически приоритета на комисията Юнкер, определени като общи цели, General Objectives. Те, към тях се допавят различни показатели за резултатността, за отчитане на напредъка те включат всички основни цели на Европа 2020. Това ясно показва как нашите приоритети съответстват на стратегията на Европейския е, съюз за растеж и работни места. Генералните дирекции допринасят за изпълнение приоритетите на комисията, което става чрез конкретни цели и показатели за резултатност в, рам... в тези рамки, стратегическите планове, годишните планове за управление служат е, за отчитане приноса на изпълнението към целите. Е, генералният директор е, за първи път направи доклад по този въпрос в тази годишния годишен отчет. Ние смятаме, че новата система е важна стъпка напред за отчитане резултатността от работата в комисията. Смятам, че тя отговаря на системите в други обществени организации. Наистина, политическите приоритети, както по Европа 2020, но и 10 основни приоритета на комисията, е, които съставляват е, ядрото на нашата работа. Всичко това има пряко отражение върху начина по който управляваме ресурсите си. През 16-та година за първи път е, направихме нова методология, приложихме нова методология за разпределение на персонала. Е, сега работим по основния критерий е, при назначаване на персонал и разпределение на персонала, а именно постигане целите на комисията. А сега за годишния доклад за управление и резултата. Миналата година ви представих по член 380 за годишния доклад за 2014 година и още тогава споменах, че за 2015 2015 година ще преминем към по-стегнато финансово докладване и в съответствие с препоръките на парламента и Сметната палата. Това са препоръки, направени още преди няколко години. Така че този нов годишен доклад включва два официални доклада. Доклада за оценка по доклад 318 и доклада за резултатите от управлението. Тази, това съчетание ни дава възможност да изградим по-ясна картина на резултатите включва както европейските, работата по европейските програми и управлението на бюджета. Е, госпожа е, еврокомисар Георгиева ви представи през октомври миналата година този доклад. Променен е формата на доклада, но продължаваме да се съобразяваме с вашите е, ценни препоръки за съдържанието и структурата. Например, по бюджет, представяме по бюджетни редове, да резултатност, като да речем различни резултати от наши програми за проучване. Миналата година обещах, че ще мога през, 2000, през доклада, в доклада за 2015 година ще дам по-подробна информация за някои от нашите основни програми за предходния период. И наистина, ако разгледате доклада, той обхваща резултата от редица нови оценки. Няколко примера накратко. Първо, се е една рамкова програма за изследвания с пряк економически ефект от 20 милиарда евро годишно, приблизително. Е, като сме, да, оказана подкрепа на 11 Нобелови лауреати. Втори пример инвестиции чрез Фонда за регионално развитие е, доведе до 825 е, хиляди работни места и подпомогна 20 хиляди стартапа. И накрая тази оценка показа, че студентите по обмен по Ераз, програмата Еразъм е, увеличават с 45% шансовете си за работа в сравнение с непътуващите студенти. Това са примери за предходния програм, за настоящия период е още рано да говорим, но до сегашните а, сигнали са положителни. И е, само един пример ще дам. Миналата година посочих, че по фонда за стратегически инвестиции и годишния отчет за управлението можем да докладваме, че 100 милиарда евро в инвестиционни проекти са получили подкрепа от така наречения фонд Юнкер от май миналата година. От тогава са публикувани три оценки на комисията, инвестиционната банка и на външен аудитор. Общите констатации са, че ЕФСИ постига резултат по отношение на финансирането и привличането на частен капитал което подкрепя намерението на, и предложението на комисията за отвояване размера на ФСИ. Надяваме се, че така направените предложения ще получат подкрепа скоро. Друго, което ви обещах миналата година, че ще е, говоря за резултатите от инициативата за европейски бонове, предходник на ЕФСИ. Тук е, отражението е 12,9 по-висок резултат от предполагания от нас. Така че за тези два примера са ясни. Можете да намерите по-подробна информация за тях в съответните доклади. Но има нещо по общо, което искам да кажа относно годишния доклад за управление и резултат, резултатност. Е, програмите, е, към проекто бюджета съдържат много подробна информация по този въпрос, а също и докладите, информация съдържат и докладите за оценка и доклада за годишните дейности и разбира се ще докладваме и по целите от Европа 2020 като част от европейския семестър. И най-сетне актуализираме непрекъснато информацията по тези въпроси. Така че естествено ние винаги се стараем да подобрим отчетността си и се радваме, че Сметната палата ще насочи до година вниманието си към глава трета за резултатността. Очакваме с интерес и готовност срещата ни през следващата година. В заключение, госпожо председател, уважаеми евродепутати, е, ще повторя казаното преди годината. Изграждането на култура на резултатност изисква време е, и е обща отговорност. Дадох няколко примера за работата на комисията в тази посока, но подкрепата на парламента, съвета и особено сметната палата са отрешаващо значение, особено в тези сфери на съответствие и финансов контрол. За това се радвам, че започваме да работим заедно и в експертна група. Е, така сме по-наясно с очакванията от резултатността и, го, и залагаме съответните въпроси в работата. Така продължаваме да работим и сега. Бюджет за резултати. Някои от заключенията послужиха като идеи за средносрочния ни доклад за многодишната финансова рамка, особено по отношение гъвкавостта на бюджета. Но все пак мисля, че реалните шансове ще бъдат на лице с следващото поколение предложение за следващата МФР. Междинните резултати ще бъдат е, на ваше разположение през тази година. И накрая, нека ви уверя, че комисията е твърдо решена да предлага да прави предложения в подходящи моменти и да е, залага на работа, която ще ни позволи да преодолеем предизвикателствата днеса. Благодаря, казва председателката. Е, колегата Целар като докладчик има думата. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях. Когато човек носи много години под една мишница и то едновременно се налага. Имахме делегация от Деве, от чата. Аз ръководя тази делегация и трябваше да уточним някои неща а, там. Затова и закъснях, за което моля да ме извините. Благодаря на господин Моруса, както и на господин генералния секретар Тар Италианар е, за доклада, както и за доброто досегашно сътрудничество. Е, за грешката почти няма какво да се каже по отношение на административните разходи. Господин Могоруса го спомена. Това е така и, е добре, че е така, защото ние трябва да служим като пример за добре е, мотивирани разходи. Е, за това и е хубаво да констатираме минимум нередности в работата на комисията. Някои въпроси имам, но не за ЕФСИ. На друго място ще говорим по този въпрос. Новия финансов ред обаче през септември миналата година комисията излезе с предложение за преразглеждане на финансовия ред. Парламента и нашата комисия приветства всякакви облегчения на правилата, осигуряващи по-лесен достъп до а, такива средства. Но честите изменения могат да бъдат контрапродуктивни Последният регламент е в сила от 1 е, януари 2016 година. Новия текст ще бъде в сила от януари 2018 година. А комисията казва, че ще въведе, ще предложи нови изменения, които ще са в сила от е, януари 2020 година. Дори ако новия регламент бъде приета до септември, се опасявам, че само за три месеца всички засегнати разплащателни агенции, компетентни органи и така нататък ще могат да прилагат новите разпоредби само за три месеца. Освен това, по въпроса няма оценка на въздействието. Кажете, моля, защо не е направена такава оценка? След това, по резултатността която наричаме перформанс. Както знаете, нашата комисия е за финансово планиране на база резултатност. За това винаги е важно да имаме годишен доклад за е, управлението, особено в частта оценка. Този доклад в бъдеще трябва да бъде база за всякакви промени в бъдеще. Опасявам се обаче, че тези оценки не са достатъчно прецизни, не се вземат предвид. Затова, господин генерален секретар, как ще отдадете по-голямо значение на тези оценки? Можете ли да го направите и как ще се гарантира своевременната им, своевременното им обнародване, за да се вземат предвид. След това, любима тема, етичния кодекс. От години е, контролната комисия иска промяна. Ние миналата година поискахме от комисията да даде дефиниция на конфликт на интереси и на какво се въвеждат ограниченията за заемане на нови длъжности след напускане на комисията. Поискахме удължаване на срока за 3 години. Е, след като бившия председател на комисията Барозо, както и госпожа Георгиева, заемат нови длъжности. А, е, тя го и каза при изслушването и през 2016 година да очакваме нови правила. Искаме да чуем как ще стане това. Особено след като госпожа Георгиева смени поста, но преди това бе изготвила програма, рамкова програма за сътрудничество точно с организацията, която оглавява сега. Господин Юнкер е, е, каза, че ще бъде удължен срока за ограничаване на работа на е, председателя на комисията след напускането му на поста. Чакаме предложение за броя на работещите в генералния секретариат наблюдавайки развитието на персонала, констатираме, че има повече заети, но по, повече работещи, но по-малко политически инициативи и проекто законодателство. Защото това бе ролята, волята на председателя на комисията да е, преустановим е, това регулиране и регламентиране на всичко. И все пак повече служители. Благодарим за подробните писмени отговори, господин генерален секретар. По точка трета националните парламенти. Колко срещи сте провели, през, сте организирали през 2015 година? По точка 6 за референдума във Великобритания експертната група. Е, тук е, отговаряте по-скоро административно. Смятате ли, че е, нарочната група е изиграла положителна роля? Смятате ли, че има такава роля и какви са изводите? Можем ли да направим нещо, за да предотвратим Брексита? И накрая, 23-ти въпрос. Оценка на въздействието цитираният институт трябва да решава допълнителни въпроси. Имаме този институт, а има много проекто законодателни ем, документи, които нямат оценка на въздействието. Как си го обяснявате? Благодаря, казва председателката. Господин генерален секретар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика господин Целер за чудесното сътрудничество, както и е, за е, чудесните въпроси, които ми задава. Ще се опитам да им отговоря. Първият въпрос е свързан с е, финансовите регламенти е, това, което комисията предложи, бих нарекал едно е, съществено предложение за промени. Например, предложение по омнибус, който променя съответните правила и отрасловото законодателство. Много от предложенията за промени вече бяха включени в първоначалното предложение за промяна на многодишната финансова рамка, която вече се прилага, но е, те продължават да бъдат обект на преговори, свързани с преговорите по измененията в многодишната финансова рамка. Така че много от предложенията не са нови. Ние се опитваме тук е, по-скоро да обобщим предложението. Е, разбира се, че е, финансовите регламенти се променят твърде често и това може да бъде затруднение както за получателите на фондове, така и на администрацията. Тоест, те могат да се затруднят да спазват правилата. От друга страна, смятам, че упростяването е нещо много важно. Ние разполагаме с примери по програмите от Хоризонта 2020, където упростяването е, е, никога не се извършва прекалено късно. Вие питате дали е направена оценка на въздействието за това предложение. От една страна, много от е, елементите по упростяване вече бяха в първоначалното предложение е, за отделните отрасли е, като част от многогодишната финансова рамка, т.е. те бяха покрити от оценката на въздействието, извършено на съответния етап. На второ място финансовият регламент просто представлява набор от правила и процедури, така че е много трудно да се направи оценка на въздействието, например за оценка върху околната среда. Как би е, се отразил финансовия регламент върху околната среда. Важно е обаче да се знае какво е финансовото бреме и то беше оценено и резултатите са в документите, които съпровождат нашето предложение. И накрая, във връзка с публичната консултация, дали е направена тя преди да бъде направено предложението. После, въпрос по постиженията, така наречения перформанс, доклада за годишния менеджмент, връзката с оценката – Разбира се, че е, оценката може да се направи е, само в последствие, екс-анте оценка. Е, тя трябва да бъде извършена в последствие, но трябва да се направят предложения за подготовка, после те трябва да бъдат приложени, така че това е въпрос на срок, който ще изтече между оценката и новото предложение. Колкото до обхвата, <clears throat> ние работим в области, които са сравнително стабилни. Рамките за програмите могат, разбира се, постоянно да бъдат подобрявани, но нещата се осложняват леко, когато тръгнем към нови области. Това е причината, поради която е, работим с средносрочни оценки. Опитваме се да отразим резултатите колкото може по-рано в средносрочните прегледи или при усъвременяването им. Това е най-упростения начин за извършване на интегрирана оценка. Колкото до времето по годишния доклад за постиженията, синтеза на доклада, който е част от доклада за годишен менеджмент – Е, обикновено се публикуваше на възможно най-ранен етап. Но е, тъй като е, се иска да има съдържателно докладване, това е част от препоръките на парламента и на Сметната палата преди няколко години. После имаше въпрос за кодекса за поведение – тук председателя на Европейската комисия Юнкер съобщи на председателя на парламента, че иска да промени кодекса на поведение в две основни области. Първо, във връзка с отпуските за избори и второ, е, продължителността е, на периода, когато бив член на Европейската комисия не може да заема е, следваща длъжност. Председателя на Европейската комисия се допита до Европейския парламент с упоразумение между двете институции по тези въпроси. После вие зададохте въпрос за персонала. Защо е предвидено повече персонал за генералния секретариат? Както вече посочих, много от новите инициативи бяха подготвени под ръководство на заместник-председателя и генералният секретариат е, е от компетентността на заместник-председателя. Така че допълнителните служители се използват е, за да помагат на заместник-председателя при новите му инициативи. Е, и аз нямаше много нови инициативи, така че не знам доколко има съответствие. И това просто е въпрос на разпределение на състава и на служителите между службите на Европейската комисия. После ние зададохте въпроса за посещенията на комисарите в национални парламенти. Мои Данните, с които разполагам, са от 2015 година. Имаше повече от 200 е, посещения. Искам да кажа, че ние получаваме все повече и повече становища от национални парламенти. Това може да бъде в духа на така наречената процедура жълт картон. Макар и мнозинството от тях да не са по инициатива за жълт картон, през 2016 година получихме повече от 600 мнения от национални парламенти, макар и не всички да са по процедурата жълт картон. И накрая имаше въпрос е, по референдума за е, Обединеното кралство, така наречената Task Force, работна група. Питате, е, успешна ли е тя? Тя доказва границите на управление на постижения, перформанс менеджмент – как да бъде описана ролята на тази работна група, Task Force, във връзка с референдума? Тя беше много полезна обаче, когато трябваше да се подготви приноса на Европейската комисия за споразумението с е, британското правителство, когато течеше референдума. Трябваше да се види е, какви граници трябва да бъдат е, преценени от Обединеното кралство в рамките на настоящите рамки. Според нас това беше успех. Вие посочихте и ролята на тази таск форум по време на кампанията за референдума. Искам да напомня категорично искане от британското правителство Европейската комисия да не участва в тази кампания. Естествено, че ние е, уважаваме избора на държава членка в това отношение. И накрая имаше въпрос във връзка с напускането на Обедненото кралство, с Брексит. Работната група Task Force за този референдум е, имаше минимални разходи. Имахме Task Force за воденето на подготовката на преговорите. Тази Task Force е много по-голяма. Председател е Мишел Барние. И първата основна задача на тази Task Force е да гарантираме, че избора на британския народ, а именно да напусне Европейския съюз, да протече при условие, че е, бъде посочен избора на британското правителство, е, то тогава е, срока да бъде възможно най-кратък. Това е задачата на тази таскфорс. Председателката, споделяме вашето чувство за хумор и може би беше е, е, грешка да не се участва в този референдум. Поне комисарите трябваше да отидат и да кажат някои факти за Европейския съюз на британския народ. Явно те бяха а, е, лошо информирани. А, председателката следващия до списъка е колегата Либерацки. Благодаря, госпожо председател трябва да призная, че изпитвам смесени чувства. Тук на хартията всичко изглежда чудесно, няма явни фактически грешки, няма затруднения, но все пак, все пак остава едно усещане за пасивност, за безучастност – и това се отнася и за така наречения Брексит. Минаха месеци. Минаха месеци. Е, комисията не прави нищо. Но в момента ние говорим за нещо различно. Е, господин е, генерален секретар, аз мога само да поздравя тази дейност, която се основава на постиженията и която искате да развиете, но е, имам няколко въпроса към вас. Както вече казах, ние оставаме с впечатлението, че комисията си гледа в пъпа. Няма яснота по финансовия регламент. Вие предлагате упростяване, но аз имам чувството, е, че днес е, наблюдаваме цяла поредица от нови правила и от нови регламенти и объркването просто нараства. На второ място, вътрешния правилник, кодекс за поведение на депутатите. Е, ние е, много страдахме от решението на господин Баросо и въпреки всичко от него, от това решение не произтече нищо. Още чувам е, коментари на срещите на държавните глави. Е, не може пост на европейски комисар да бъде трамплин за още по-добре заплатена длъжност. Ние трябва да възпрепятстваме подобни маневри и просто здравия разум здравия разум налага е, е, да се помисли, да се помисли по това и основно е, държавните служители да помислят. Но, както вече казах, имам чувството, че Генералният секретариат и Европейската комисия занимават основно с вътрешното си функциониране, а едновременно с това изобщо не забелязват, че земята се върти. Е, просто за мен Европейската комисия се е оградила зад крепостни стени, а имаме чувството, че Европейския съюз е, изчезва. Говори ви, възможно, най-честно и откровенно. Времената са такива, че ние трябва да говорим ясно и пряко на гражданите. Сега, тук ни говорите за 10 политически цели. Добре, е, е, ние ще чуем критики срещу Европейския съюз, че няма, например, географски цели за тези фондове за финансиране, е, ЕФСИ. Кой ще има достъп до тези фондове? Как в целия Европейски съюз се привлича вниманието върху този план Юнкер? Може би не съм добре осведомен. Понякога ми се струва, че е, лошите въпроси водят само до лоши отговори. Е, моята политическа, политическа е, група иска Европейската комисия да бъде същински лидер в този период на криза тя трябва да ни насърчава. Тя трябва да ни насърчава, защото е, днес говорим за нашия съюз. А в този доклад отвън е, словесността трябва да се почувства силен дух, трябва да се почувства порив. И аз искам да изразя резерва. Господин Целер зададе въпрос, е, който не намери отговор. Е, той зададе няколко въпроса, които представляват интерес за всички нас. Както вече казах, необходима ни е много повече яснота, много повече еднозначни отговори, проява на воля. Трябва да се слезе от тази положителна пасивност. Е, е, Европейската комисия е, трябва да води Председателката, моля ви, не повече от две минути да бъдат изказванията. Следващия е, въпрос. Господин Италианер, искам да ви благодаря за отговорите, които дадохте. Комисия е, иска да продължи усилията си по нови назначения, но виждаме че през 2015 година са назначени 37 е, човека, докато през 2016 са назначени 48 човека. Искам да ви кажа, че след напускането на заместник председателя на комисията Георгиева, ние ще наблюдаваме дали спазвате целите във връзка с назначаването на комисари, е, на, на персоналното 2019 година. Но всъщност искам да говоря за не по-далечно бъдеще. Е, както казах други колеги, Европейския съюз е изправен пред външни и вътрешни промени, е, които чувствително се отразяват настояват на неговото бъдеще. Е, благодаря ви е, за това, че тази година ще е, честваме 60 години от създаването на Европейския съюз. Но трябва да видим какво е разпределението на правомощията на европейско, регионално и национално ниво. Трябва да има по-цялостен хоризонтален подход, за да се справим с настоящите проблеми и несигурността на действията на Европейския Европейски съюз на отделните територии. Трябва да се съсредоточим върху реалната добавена стойност за всички европейски членове и много от настоящите дейности в момента са уловени и изолирани в отделни генерални дирекции без необходима размисъл между всички генерални дирекции, без необходимата синергия. Как категорично ще подкрепите процедурите между отделните генерални дирекции? Е, как ще оцените повече е, след две години новото предложение за хоризонтализиране на някои е, дейности. Как накратко ще го оцените? Това предполага конкретно прилагане на принципа на субсидиарност т.е. съсредоточаване върху европейска добавена стойност, а не е, е, еродиране на националната компетентност и на е, инициативи на национално ниво т.е. общи правила за общите дейности на Европейската комисия. И не на последно място, аз отговарях за това освобождаване от отговорност през 2014 година. Тук Европейската комисия не казва нищо как се наблюдава правилника за поведение. Е, господин Целер спомена нещо, вие споменахте нещо, но искам да виждам как се усеща този кодекс за поведение. Трябва ли комисията да мисли по подобряването му? И както докладчика господин Целер, и аз виждам, че няма оценка на въздействието. Лично аз работя по определени досиета. И не бих искала комисията да предлага промени на директиви, без да има предвид как се прилагат те, без оценка на въздействието, без да се занимава с всеки случай по-отделно. Това са въпроси. Може би ще ни трябва повече време, но все пак ви благодаря за вниманието. Председателката, е, благодаря господин Фланинген, колегата Фланинген. Искам да кажа, че съм очуден, е, като чувам е, това, което се говори за Брексит е, и за отражението на така наречената Task Force. Също като цяло хумора е, чувство за хумора е нещо златно, това няма да реши проблема. Но това, което реши проблема, няма да е да бягаме от действителността. Институцията, в която вие работите, изигра роля за Брексит и това, което стана. Това не стана изолирано от нещо подобно. Това стана поради нарастващо неудобство спрямо работата на Европейския съюз. Има много форуми, много много въркшопове, но като е, цяло е, тези, които наблюдават Европейския съюз, е, виждат как хората постепенно се отдалечаваха от вашите мечти за Обединена Европа. Един пример и моят колега, депутат Либерацки, го посочи е във връзка с господин Барос, бивши комисари, как възприемат хората това. Тази работа е просто да бъде трамплин към нещо по-изгодно за тях. Така го усещат хората навън. Единственият начин да го промените е да убиете е, това усещане. Се работи с това стълкновение на интереси и това повече няма да се повтори на първо място. Другата причина за Брексит и е защото решението на суверенни държави и е, Великобритания иска да бъде суверенна държава, е, беше отстранено, не беше взето под внимание. Ако не ви харесват решенията, които суверените държави взимат и вие твърдите, че това е грешка, както каза председателя, по същия начин, както народа на Ирландия гласува, те му казаха как да гласува, когато гласува по договор от Лисабон и му казаха, че е допуснал грешка. Вие тук в Европейския съюз сте образовани, умни, обаче вие, ако не се съгласявате с тях, допуснете българската грешка. Не знам как тълкувате фашизъм. Проверете какво значи, каква е връзката с това. Защото ако това място е, е, кани само хора, които са съгласни с тях, можем да кажем довиждане на Европейския съюз. Той се замина и ние сме по пътя. Ние сме този път. И ако искате да си мятате ръцете и да въздишате, вижте, вижте успеха след Брексит. Е, е, обаче моето решение е да вдигна ръце във въздух въздуха. Аз е, не знам, е, това ли е отговора? Какво е бъдещето на Европейския съюз? Ако нямате достатъчно е, време, това е друга причина да напусне Европейския съюз. Престъпете да вдигате ръце във въздуха. Защо се разпада Европейския съюз? Разпада се уради поради високомерността на хора в такава зала. Има и други причини. Аз се шагувам, но има и други причини, че хората мислят само за себе си. Престанете да бъдете толкова високомерни отговорни. В този случай мога да върнат топката. Не сме се събрали, за да обиждаме нашите партньори, колега. И не ми допада е, за подобно поведение, защото в никакъв случай не води до резултат. Колегата Стаси на думата. Микрофон за оратора. Е, Данки, Eh, meneer Italianer, ik, ik, ik kom terug op de vraag die ik denk... Благодаря ви. Бих искал да се върна на един въпрос, който ви зададох и миналата година. Както и самият вие казахте, 80% от европейския бюджет се управлява съвместно от Европейската комисия и държавите членки. В миналото нашият либерален колега Ян Мюдер пое инициатива, за да може държавите членки да се държат малко по-отговорно. И тогава а, говорихме за възможността министрите на финанси да а, подпишат декларация. Не получихме отзвук на това предложение. Само част от държавите членки отговориха. Нидерландия, Дания, Швеция са все евроскептични държави. И си спомням, че на времето вие ми казахте, тази инициатива няма да пребъде, така че ще трябва да намерим някакъв друг вариант. Много често държавите се крият и зад федералните си структури. Сега какво виждаме една година след това в годишния доклад от Сметната палата? Виждаме е, същото е, това е, наблюдение. Държавите членки много добре трябваше да знаят, че някои средства не можеха да бъдат разходвани. Та въпросът ми е, какво е предприела Европейската комисия през изминалата година, за да може неправомерно разходваните средства да бъдат поправени. Необходимо е държавите членки да поемат своята част от отговорността. Вие какво направихте в това отношение? Госпожа Сендър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Италянер за предоставените отговори по отношение на политиката за бежанците. Генералният секретарят на Европейската комисия разполага с специално назначени хора, които да отговарят по тези въпроси. Бихте ли ни казали какво може да направи комисията, за да бъдат спазени договореностите? Чухме какво каза комисаря. Той твърди, че средствата са на лице, но много трудно решенията могат да бъдат приведени в изпълнение. Поне това бяха неговите думи. Тези средства се разходват за други цели, а не за бежанците. Така че бих искала да попитам дали комисията може да приведе в изпълнение взетите от нея решения. Бих искала също така да попитам нещичко във връзка с последствията от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Нещо във връзка и с популизма, с разрастването на евроскептицизма, с арогантното отношение към европейската администрация. В това отношение ви очаква много работа и аз като че ли виждам, че има две тенденции в Европейската комисия – Едната тенденция е да се предоставят услугите от външни подизпълнители, а другата тенденция с оглед на ефективността и сигурността, тенденция, която виждаме и тук в Европейския парламент, е да се интернализират някои служби. Бих искала да чуя какво възнамерява да направи Европейската комисия, имайки предвид тези две противоречиви тенденции? На следващо място. Имаме някои проблеми с персонала. Има проблеми с мобилността на служителите на ръководни позиции генералния директор за научната и развойна дейност има отговорни функции. Той трябва да прилага важни програми в сферата на стратегията Европа 2020. Да питам се дали политиката за мобилността въжи също така и за генералните директори. Е, като следваш давам думата на новия ни колега Жан, на когото казвам добре е дошъл. Благодаря, госпожо председател, господин генерален секретар. Бих искал да задам дума и на вас, да задам въпрос на вас, както и а, въпрос на Олаф. Зная, че преди секретарията на ОЛАФ беше и надзорния секретариат, беше същия секретариат като секретарията на надзорния комитет на ОЛАФ. Аз не се съмнявам в способността на секретарията на надзорния комитет да извършва своята дейност, но бих искал да попитам как действа новия секретарят. Знаем, че принципа за независимост се прилага към вашата служба. Съвсем наскоро излезе един доклад на Френския сенат във връзка с принципа за независимост. Той се отнасяше до административния капацитет във Франция. Та питам се дали в ОЛАФ може да се премине към а, този секретарят, който да отговаря на принципа на независимост, съгласно френското законодателство. Колегата Фланиган, виждам, иска отново думата. Госпожо председател, вие казахте, че а, тук някой обижда от други глас. Не виждам кой а, е бил това. 70 милиона човека гласуваха и сега им се казва, съжалявам, сгрешихте. Това е суверенно решение. Тези хора взеха решение да вървят напред. Проблемът е, че това, което вие казахте, изразява същността на Европейския съюз и начина по който ще се гледа на Брексит. Няма да се позволи Брексит да се случи а, както би трябвало. Вие ще искате да убедите тези хора, че те са направили грешка. Това е. А ако някой се обижда от това, което аз казвам, тогава имаме още по-голям проблем в Европейския съюз, защото Европейския съюз трябва да направи нещо по отношение на конфликта на интереси. Не може да се не може да не се приеме волята на народа, защото ако тази воля не се приема, край с Европейския съюз, а ако се обиждате, спрете да се обиждате, вземете да се е, справите с е, проблема и престанете да се обиждате. Не, не, не, колега, не става да, да объркаме причината и следствието. Аз не, не съм казала нищо по съдържанието на вашето изказване. Говорим за формата. Държа ясно да го заявя. Аз също съм се записала за изказване. Няма да продължим е, да, да правим дебат. Е, не. Господин генералният секретар дойде в 9. Нас ни нямаше. Така че го разбирам, че държи да спазваме времето и да му дадем възможност да отговори. Аз самата имам три въпроса. Резултата от финансовите инструменти. Говорите за 12,9 12,9. Тоест, едно евро, привлечен капитал 12,9. Какъв привлечен капитал е това? Защото ако привличаме само обществени средства, не сме спечелили частни инвестиции. До сегашния резултат, до, до сегашната дефиниция на комисията не разграничава частен и обществен капитал. Държа обаче това ясно да се отрази колко привлекателна е програмата за частния капитал, след това за етичния кодекс. Втория ми въпрос. Как можете да бъдете сигурни, че сега комисарите не си търсят от сега работа след приключване. Защото от сега виждаме, че днес, комисар днес означава лобист утре. Нямаме механизми да предотвратим това. За, трябва да имаме съответно механизми, за да не се стига до това. Забелязахме го и при комисията Барозо 2 и сега в комисията Юнкер освен това, аз съм докладчик по Омнибус е, и се опасявам, че Омнибус е, така се представя като великото упростяване. Но не е точно така. Има редица объркващи изменения и трябва да кажа, че Сроковете са убийствени. Ние имаме толкова малко време, че не знаем как да се справим с измененията. Няма и оценка на въздействието. Къде е оценката на въздействието за тези сериозни предложения? Например, е, правилата и финансовите, грантове и финансови инструменти. Е, твърдите, че това е опростяване. За мен не е опростяване. Може може би за вас, може би за някой от а, агенциите, може би за вложителите, но питам се за кого простяваме нещата? Тук комисията не си е свършила работата, за да приемем тези предложения. Споменахте писмото на господин Юнкер до парламента за етичния кодекс и консултациите. Стараем се да дадем отговор, но до сега не успяхме да убедим нашите служби, че ние сме на ход. Нещата отлежават. Все още не са разпределени за задачите. Ще ни се да отговорим, но се опасявам, че все още не можем. Давам ви думата за отговор, господин Италианов. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове на комисията за направените коментари. Благодаря и за въпросите. Ще се опитам да отговоря по възможно най-добрия начин. Някои от повдигнатите въпроси, разбира се, бяха политически. Аз не съм тук сред вас в тази си роля, но все пак ще се опитам да ви отговоря доколкото мога. Имаше общ въпрос, свързан с водещата роля на Европейската комисия в настоящото положение – Бих искал да кажа, че председателят Юнкер още от самото начало на своя мандат се опита да играе водеща роля, като призна, че всички живеем в доста трудни времена. Изправени сме пред много предизвикателства. Затова трябва да се съсредоточим върху приоритетите. Европа не може да се занимае с всяка една подробност от ежедневния живот на гражданите – ето защо беше направено предложение с 10 приоритета и те са напълно реални. Ако погледнете броя на приоритетите, ще видите и броя на законодателните предложения, с които излязохме. 40% от приоритетите вече са покрити в законодателните предложения. Имаше а, връзка и с. Извинете, имаше и въпрос, свързан с излизането на Обединеното кралство. Не смятам, че Европейската комисия е институция, която няма да уважи волята на британския народ. Това, което аз казах, е, че британският народ започна един процес, който ще трябва да следваме. Ние ще направим всичко възможно по пътя. Имаше няколко въпроса също така за кодекса на поведение – това отношение бих искал да споделя два аспекта. Тук говорим за кодекс от една страна и за поведение от друга. Поведението трудно може да бъде обхванато от някакви правила. Правилата, с които разполагаме, са правила, които са залегнали в договора в член 245. Затова трябва да се направи оценка дали дадено поведение е подходящо или не. В това отношение, според мен, председателят Юнкер беше пределно ясен. Той излезе с декларация относно функцията на своя предшественик. Не може всичко да бъде обхванато от правилата. Имаше препоръки от важни международни организации, според които ако периода, в който човек не може да взема позиция, след като е напуснал поста си, то тогава репутацията на това лице ще спадне. Ето защо председателят Юнкер предложи за комисарите периода да бъде а, две години и половина, а за предишните председатели три години, период в който не могат да вземат друга длъжност. Чух и коментарите за персонала в Европейската комисия, за стреса, на който е подложен. Бях озадачен. Някой е, каза, че ще се открият нови места. Да, генералният секретар получи нови постове, но Европейската комисия продължава да прилага целта за намаляване на персонала с 1% всяка година в рамките на следващите 5. Ето защо в Европейската комисия трябваше да подемем различни инициативи, за да може да се насърчи персонала в работата, да бъде той мотивиран и да се чувства добре. Направихме оценка за състоянието на персонала, имаше въпросник, на който много служители отговориха и смятаме, че те се чувстват добре. Но няма да крия, че да, стресът присъства в работата в Европейската комисия. Правим всичко възможно, за да подобрим положението, за да има баланс между семейния и професионалния живот. Даваме възможност за работа от разстояние. Относно сътрудничеството между службите на Европейската комисия и а, казаното в това отношение в миналогодишния доклад, бих искал да кажа следното. Всички проектни екипи в момента се председателстват от заместник председателите. И в това отношение не може да се подема нито една инициатива, която да не се прилага вертикално на всички равнища. Не работехме по този начин преди 10 години. Тогава инициативите се подготвяха отделно, правеха се оценки на въздействията, но сега всички служби са задължени да организират съвместна работна група с другите служби още от самото начало на дадения проект – Председател на тази група е заместник председателя, а не представител на генералната дирекция. По този начин се засилва сътрудничеството в структурите на Европейската комисия. Имаше въпрос и за достъпността до средствата от плана Юнкер. Както вече казах, планът на председателят Юнкер е чудесен, включват се и частни инвестиции – от всички поети задължения през декември миналата година можем да кажем, че 90% от тях бяха финансирани от извън бюджетни източници. Това допринесе за ефект на лоста в плана на Юнкер – ще попитате как се получи този ефект. Финансирането от Европейската инвестиционна банка и от европейския бюджет дава възможност да се дадат гаранции на инвеститорите, което означава, че те са защитени за първата част от евентуалните загуби. Това е изключително важен стимул за частните инвеститори. Така те биват привлечени да участват. There was a question about Имаше въпроси за принципа на субсидиарност, за общите правила в това отношение. В контекста на оценките на въздействието, които извършваме, това е първият въпрос, който разглеждаме. Работната група, която отговаряше за оценката на въздействие, бе заменена с по-високопоставена такава – и трябва да видите колко а, оценки на въздействието бяха отхвърлени. Така че, уверявам ви, наистина гледаме сериозно на принципа на субсидиарност и неговото спазване. Имаше въпрос и за кризата с бежанците изпълнителния капацитет на Европейската комисия в това отношение? Попитахте какъв е. Бих искал да кажа, че кризата с бежанците е един добър пример, в който виждаме как Европейската комисия трябва да работи на място заедно с държавите членки. Например, с Гърция, но има и други държави, които са на предна линия в тази криза. Генералната дирекция, която отговаря за структурните реформи и за оказването на подкрепа, изпраща свои представители в Гърция всяка седмица. И тези хора работят с гръцките власти там на място в беженските лагери и те препоръчват стъпките, които трябва да бъдат предприяти. Смятам, че това е един важен пример за начина по който можем да работим заедно с държавите членки. Ние не диктуваме просто правилата, а работим заедно с държавите членки на място. Създаването на Европейската гранична и брегова служба, в която в момента работят 500 човека, има за цел да помогне на държавите членки в опазването на външната граница. Госпожа Аяла Сендер зададе въпрос за интернализирането на някои служби и предоставянето на други дейности на външни подизпълнители. Аз не бих казала, че а, прехвърляме дейността на външни подизпълнители. по-скоро се създават изпълнителни агенции. И опита ни показа, че този модел е добър. Изпълнителните агенции работят в тясно сътрудничество с съответните генерални дирекции. Имаше въпрос за мобилността на служителите на ръководни постове. Имаме индикативни правила за мобилността. И ако има служители на ръководни постове и ако в даден момент те подлежат на мобилност, това не означава, че те могат да сменят поста си само защото е време а, моят предшественик доста дълго се задържа на мястото си. Аз се надявам да не се задържа а, толкова. Просто исках да отворя една скоба. Относно надзорния комитет на ОЛАФ, както вече чухте, този надзорен комитет и неговия секретарят сега ще отидат в Европейската комисия. Най-вероятно те ще бъдат част от една неутрална служба, за да може да бъде изпълнен принципа на независимост. Имаше въпроси за независимостта на Олаф като цяло, ако правилно съм разбрал въпроса. Уверявам ви, че всяко разследване от страна на Олаф се извършва при е, пълна независимост. До сега никой не е оспорвал независимостта на Олаф. Госпожо председател, опитах се да отговоря на всички въпроси. А, да, отговорността на държавите членки. Нека колегата ми да отговори на този въпрос, ако председателката позволи. Накратко когато говорим за отчетността на държавните членки за честния менеджмент, тук имаме предвид националните декларации, подписани от Обединеното кралство, Нидерландия, Швеция и Дания. Е, както знаете, Европейската комисия, заедно с представители на Европейския парламент и на държавите членки, намериха критерии за адекватно използване на гаранциите, предоставени от тези национални декларации. За съжаление, успехът не беше значителен, както както знаете, вместо 4-3 страни, които предоставиха такива национални декларации, доколкото знам, Обединеното кралство престана да представя декларация. Въпреки това, ние работихме близко сътрудничество с държавите членки, за да се предотвратят грешките. Е, знаете, че ние използваме инструменти, е, които сме запознати. Имаме предвид преустановяване на плащания. Колкото до установената грешка, ние имаме възможност да извършим финансови корекции. Това се извършва редовно. Информацията, която се предоставя, е отразена в комуникацията комитето по изпълнението на европейския бюджет. Благодаря. Има още двама записани за изказвания. Моля, бъдете кратки, защото изчерпваме времето. Проедре, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γενικό Διευθυντή благодаря, госпожо председател. Исках да попитам следното. Господин генерален директор, стана дума за темата за защита на границите, специално за Гърция. Искам да поставя един общ въпрос, защото е, съществуват процедури, по които има огромно закъснение е, при обработката на молбите за обежище в е, Гърция. Когато бе постигнато споразумение между Европейския съюз и Търция, господин Юнкер беше обещал поне 400 специалисти, по въпросите на убежището ще бъдат изпратени там. До сега няма е, подобно нещо и сега има огромен брой и бежанци, и незаконно пребиваващи на гръцките острови. Имате ли яснота по развитието? И второ, говорите за взаимодействието между комисията и гръцките официални власти. Това е, е сътрудничество в рамките на Европейския съюз или по меморандума. Комисията се явява като част от тройката ли? Това е въпрос. И още един въпрос към секретарията. Има превод към гръцки език, но няма предаване на превода онлайн. Моля да се погрижите за това, защото хората, които искат да следят дебата, може да следи само английски. Да се погрижите за гръцки. Благодаря, колегата Фланеган има думата. Благодаря, споменахте Мишел Барние и факта, че, е, той, че говорите за мек Брексит. Е, на последната сесия е, представител на Ирландия имахме възможност да срещнем с Мишел Барние. Той въобще не разбираше за какво говорим, защото не говори добре английски. Вие имате прекрасно, прекрасно владеете английски език, вашите колеги също. Това е широко използван език. Смятате ли, че е грешка? ако искате нещата да стават както е моят ред да, да англоязичен човек говорещ английски трябва да използва преводач. Защо не изберем да е, преговарящ с а, е, а, е, английски език, както беше с Катрин Дея. А, ние всъщност, акцентно какво, да искате от англичани, от ирландците да говорим френски или немски, или, а, ние бяхме объркани след тази първа среща председателката, да разбрахме въпроса. Господин Италианър, имате думата. Накратко, госпожо председател, по отношение на сътрудничеството с гръцките власти и молбата за подпомагане в обработването на молбите за обежище, това изисква структури и процедури от гръцката страна, свързани с, с подпомагане от специалисти от държавите членки. Това тук има закъснение и ние непрекъснато приканваме държавите членки да предоставят специалисти, персонал в подкрепа на гръцките власти. Ако държите, мога в двустранен разговор да ви дам последната информация за меморандума Европейски съюз Турция или в тройката се осъществяват тези дейности. Подпомагането от страна на комисията комисията за структурните реформи се осъществява от съответната служба и е част от общата рамка за сътрудничество с държавите членки. И вие Гърция не е единствената. Мисля, че тази среща показа, че можем да говорим на каквито езици си искаме, благодарение на прекрасните ви преводачи. Председателката, благодаря. Давам думата на докладчика за заключително изказване вече казахте, че времето ни изтича, но проведохме пространна дискусия. Благодаря господин Италианър още веднъж за направените изказвания. Благодаря на колегите за направените изказвания в доклада за освобождаването от отговорност това ще бъде отразено. Имаме много неща да си говорим с вас, господин Италианър. Споменахте много проблеми, които вълнуват и нас, и ЕФСИ, и финансовите инструменти, и доверителните средства и така нататък, но нека не се разпростираме за момента. Мисля, че ще имаме случай да продължим. Да, председателката, благодаря, че дойдохте. Оставаме във връзка. Благодаря и за отговорите на въпросите, писмени и устни. С с това приключваме тази точка по дневния ред. Моля онези, които не са консултанти и членове на групата да, да напуснат залата. Го, ще говорим последващата точка механизма за подкрепа на мир. Имаме един час време, при закрити врата, така че ще преустановим и е, излъчването по